Уважаеми колеги, добро утро! Да започнем заседанието с две важни точки. Всъщност те са повече от две, но две важни части на банковия пакет – сега сме на етапа на разглеждане на измененията. Както очаквахме, измененията са многобройни, което означава доста работа за нашите докладчици. Няма да отнемам повече време и ще дам е, думата на Гунар Хокмарк. Благодаря. Благодаря на докладците в Сянка и на всички останали за участието. Мисля, че имаме общо 600 изменения. Както казахте, господин председател, това можеше и да се предвиди за такъв доклад. Най-напред няколко предварителни думи. Трябва да осигурим добре капитализираните институции не бива да страдат от допълнителни тежести, свързани с минималните изисквания за приемливи пасиви. Тогава, когато една банка е добре капитализирана, това трябва да повлияе върху нивото на изискванията за МРЛ. Също така искам нивото на подчинен дълг да бъде на нивото на ОКПЗ, общия капацитет за поемане на загуби. В противен случай ще създадем проблеми за банките и накрая пропорционалността. Банките които не могат да бъдат, които не могат да бъдат предмет на преструктуриране, просто трябва да бъдат ликвидирани. Още един въпрос, който стана много спорен е мораториумът. Очевидно е, че има различни становища в моя доклад казвам, че за да се изправим пред а, е, е, риска за твърде продължителен мораториум, операцията може да се окаже успешна, но пациентът ще почине, т.е. банката няма да успее да се съвземе. Що се отнесе до измененията, които са свързани с тези основни въпроси за правомощията за в периода преди мораториума. Някои колеги казват, че въобще не трябва да има мораториум, други казват, че той трябва да бъде само на етапа на преструктурирането. Според мен няма да е... Уместно ще бъде да постигнем компромис имайки предвид е, всички важни фактори. Що се отнася до е, минималните изисквания за приемливи пасиви и е, клаузата за заварено положение, аз не предложих крайна дата, както е в регламента за капиталови изисквания. Аз мисля, че е уместно да има взаимодействие с досието CRR, е, регламента за капиталови изисквания. Що се отнася до възможността някои структури да се включат е, към МРЛ, минималните изисквания, те трябва да могат да се включат, други подкрепят други не. Обичайното противоречие, аз смятам, че би трябвало да може да се стегнат, да се съчетаят нещата. Що се отнася до изискванията за подчиненост над нивото на ОКБЗ. Разбирам, че има, ако не подкрепа, то разбиране на, за моя подход и аз ще го доразвия. И очаквам да постигнем компромиси за насоките за а, минималните изисквания за приемливи пасиви. Много колеги казват, че не трябва да има насоки и ръководство. И аз мисля, че може би трябва да вървим в тази посока. Що се отнася до вътрешния МРЛ, може би това е най-сложният въпрос, защото става дума за баланс между страните по происход и приемащите страни. За мен изходната е точка е да постигнем а, онзи баланс, а, който постигнахме в директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Някои колеги казват, че не трябва да има МРЛ в Европейски съюз. Това не е реалистично. Аз смятам, че изискванията към банките са малко по-сериозни, отколкото в действителност. Аз смятам, че трябва да се, да се опитаме да тръгнем в тази посока и да запазим онзи баланс, който постигнахме в директивата за възстановяване и преструктуриране. Ще възникнат и други въпроси, но това, на което се спрях, са най-общите проблеми. Още нещо. Някои колеги внесоха изменения, които според мен е, възкрасяват стария дебат и казано дипломатично бих се поколебал да ги приема. Но мога, мога спокойно да кажа, че ще бъда а, скептичен. Сега ще се радвам да чуя какво мислят колегите. След това ще ще преминем към преговорите. Председателят благодаря за балансираните съображения. Вече напомних на колегите, че че по МРЛ ще се наложи да съчетаем различни въпроси. Реалистичният подход на докладчика към темата на доклада е много разумен. Господин Силва Перейра. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Радваме се да продължим дискусията по пакета за банковия пакет, особено директивата за възстановяване, преструктуриране на банките, механизма за преструктуриране. Те са много важни за укрепване на устойчивостта на банковата система и повишаване на доверието на пазарите. Основната цел на промените от страна на комисията в е, ДВПВ да се включат е, международните стандарти за поемане на загуби и рекапитализация или стандарта ОКБС в съществуващите МРЕЛ или мални изисквания за примливи пасиви. Това е техническо досие. Е, техническият жаргон – е, всъщност е, крие зад себе си много реални отражения за економиката, банките и гражданите. Затова според мен е много важно да постигнем баланс. Имаме нужда е, надежна система за намаляване на риска, както и една надежна рамка за справяне с проблемите в трудна ситуация. И когато такава ситуация възникне, трябва да е, можем да защитим гражданите и да, влоговете. Е, ще се радвам да работим заедно с докладчика, да постигнем компромиси и да се формулира позиция на парламента максимално бързо, както спомена докладчика, внесени са почти 600 изменения в ДВПВ. По няко... В някои области, по някои въпроси измененията представят различна гледна точка. Има припокриване на позициите по мораториума. За много колеги това е проблематично и предлагат това да се премахне или това или поне да се съкрати продължителността. От друга гледна точка виждаме различни гледни точки за вътрешните МРЛ и за степента на е, усмотрение проведахме две интересни заседания докладчите в Сянка, където обсъдихме важните въпроси, а именно новите правомощия за мораториум по МРЕО. Тези срещи бяха интересни. Те дадаха доста храна за размисъл, в това число предложението от ЕЦБ и Европейския банков орган за премахване на този мораториум ще се спра на два от своите политически приоритети. Първо, калибриране на изискванията за МРЕЛ и изискванията за преходни разпоредби за МРЕЛ. Що се отнася до калибрирането на МРЕЛ, те трябва да са направени така, че да се повиши възможността за преструктуриране на банките и да се подсили финансовата стабилност, но също така и банките да са в състояние да финансират економиката. Ето защо е много важно да няма прекалено калибриране на МРЛ и да не се изисква от институциите да спазват изисквания към МРЛ, които са непропорционални спрямо потребностите. Мисля, че тук ще постигнем съгласие. МРЛ ще се изчислява от органите за преструктуриране и това трябва да се заложи в законодателството възоснова на прозрачни критерии – да има ясна формула, която отчита предпочитаната стратегия за преструктуриране и характеристиката на съответните субекти. Също така съм съгласен с предложението на комисията сумата за рекапитализация във втори стълб на МРЛ да отчита състоянието на групата след преструктурирането. Ето защо, освен това е много важно и изискванията за МРЛ да съответстват на бизнес модела и структурата на финансиране на банките, отчитайки спецификата на банки финансирани от влогове, които разчитат на собствени средства за изпълнение на изискванията за МРЛ. Второ, преходните разпоредби за МРЛ – тук трябва да има ясни разпоредби а, е, за сроковете за спазване на изискванията и минималния преходен период трябва да е по-дълъг от преходния период е, за ОКБЗ. Възможно е да възникнат а, е, трудности за пазарите в усилията им да осигурят емитиране на дълг за кратък период от време в този контекст е трудно да се хармонизира преходния период за МРЕЛ, както и възможността органите за преструктуриране да определят по-дълги периоди за спазване за определени институции. Аз мисля, че минималният преходен период за МРЕЛ трябва да бъде по-дълъг от преходния период за ОКБС с две години т.е. 2024 година, преходния период за банките трябва да е по-дълъг от периода за ОКБЗ заради принципа за пропорционалност и както казах, все още не е доказано, че пазарите ще могат да поемат а, дългови инструменти. Внесъл съм няколко изменения във връзка с тези и някои други въпроси, като подчиненост на МРЕО, мораториума, клаузата за варено положение, насоките за МРЕО. И сега, разбира се, искам да изразя готовността си да работя с докладчика по тези ключови въпроси през идните месеци. Надявам се тези месеци да не бъдат твърде многобройни, за да намерим нужния компромис и да намерим решение в интереса на защитата на стабилността на банките. Благодаря, господин Камал. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и докладчите в сянка за духа, в който се водят разговорите. Най-напред – Искам да кажа, че измененията на ЕКАРЕ са основават на няколко принципа. Първо, гъвкавост. Да не допускаме еднотипен подход, който да създава ограничения за органите за преструктуриране. Освен това, МРЛ да, се, да бъдат индивидуализирани в съответствие с обстоятелствата и органите да имат гъвкавост и също така да избегнем непредвидени последици, особено когато става дума за мораториума. Оценявам усилията, полагани от Гунар а, и докладчите в Сянка, но накратко ще разгледам някои от конкретните въпроси по за мораториума. Ние сме против разпоредбите в предложението на комисията и, и ще ще трябва да бъда убеден да променя мнението си, но от разговорите до сега убеждението ми се затвърди, ще има вреден ефект върху финансовата стабилност, конкурентоспособността на економиката, възможност за паническо тегляне на влогове. Ние сме за премахване на мораториума или пък като компромис да, да ограничим обхвата, така че влоговете да не са по, за риска за подчинеността, тя трябва да съответства на конкретните условия. Не приемаме твърде рестриктивни условия, които могат да бъдат да произведат обратен резултат. Органите за преструктуриране би трябвало да могат да изискват повече МРЛ, ако смятат, че е необходимо, без да бъдат принуждавани. Не сме съгласни и с тавана за калибриране на МРЛ, защото това ограничава възможностите за органите за преструктуриране. Що се отнася до МРЛ, ОКБС изисква вътрешен МРЛ около 75%. Комисията предлага този стандарт да се повиши за 90%, мисля, че органите не би трябвало да бъдат ограничавани, за да се осигурят ресурси и да се определят в съответствие с международния стандарт от 90%. Ако това е международния стандарт, аз ще го подкрепя. Но факта, че има е международен стандарт, трябва да имаме достатъчно основание, за да го нарушим. Също така не съм за премахване на гаранциите. Те са включени в ОКБС Не би било странно Европейския съюз да отслаби международните разпоредби, освен ако нямаме достатъчно убедителни основания за насоките. Убеден съм, че ЕЦБ подкрепя нашата позиция и се надявам, че колегите ще огледат още един път за недоговорното за недоговорната вътрешна рекапитализация, фирмите с тези, които трябва да предприемат мерки в съответствие с член 55. Ако натоварим органите с прекомерен брой освобождавания, това ще даде обратни резултати. От кризата научихме, че да, има проблем с надзор, но фирмите ще трябва да поемат отговорност. Аз мисля, че директорите на банките трябва да носят повече отговорност, да проявяват повече отговорност към балансовия отчет. Според нас за МРЛ не бива да се допуска тежести. Това са основните въпроси, които искам да подчертая и съм готов да разговарям с Гунар и другите докладчици в сянка. Благодаря. Благодаря господин Клинц от името на групата на АЛДЕ. Изказвам се от името на Тиери Корние, който не може да присъства. Ще изчета неговия текст. Благодаря на Гунар Хьокмарк и на секретарията на ЕКОН за проведените срещи, както и за срещите проведени с комисията, с СП и с други органи. Всички те бяха много полезни. Ние смятаме, че банките, които оказват сериозно въздействие, не трябва да бъдат подлагани на различни изисквания по МИПС. Само някои банки би трябвало да бъдат освобождавани от изискванията по МИПС. Става дума за малцинство от банки. По отношение на подчинеността, трябва да има използване на пълна подчиненост за всички банки, независимо какъв е техния размер или модел. Нито един кредитор не трябва да бъде в по-лошо положение от положението на ликвидация. По отношение на правомощията за мораториум, докладчика смята, че няма кой знае какви ползи, по-скоро недостатъци. Необходимо обаче да се разговаря допълнително, за да се разбере идеята за това предложение. Необходимо е да се вземе предвид разнообразието на банковия сектор. Той представлява, то представлява неговата сила. Трябва да се вземе предвид особено положението на банките, които работят в глобални условия. Благодаря. От името на Обединената левица Мартин Ширдеван. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика, и на колегите за свършената от тях до сега работа и за сътрудничеството. В миналото моята политическа група е посочвала, че има съмнения, що се отнася до инструментите ми и и че трябва да има политическа альтернатива, а именно трябва да се избягват случаите, в които банките трябва да бъдат спасявани с държавни средства и да се увеличи капитала на институциите, които са от системно важно значение като имаме предвид тук мнозинството в парламента, няма да можем да постигнем успех с нашия подход и за това се концентрирахме върху директивата за оздравяване на банките, така че да се намалят възможно най-много разходите относно предпазната рекапитализация в член 32 от директивата трябва да бъде обсъден. Комисията обяви, че ще преразгледа директивата и, що се отнася от тази клаза, друго не се очакваше в миналото се оказа, че банките могат да се рекапитализират вътрешно и за това с изменение 169 искаме да бъде заличен клаузата в, в член 32 относно калибрирането на МИПС и компетенциите на компетентните органи относно нашите изменения 39 и 202. Ние искаме да се направи нещо по отношение на необезпечените кредите, на необезпечените кредити. Ам... кредиторите, съгласно член 75 от директивата, трябва да бъдат обещетявани в случай на затруднения на банката. За изменение 2006 от 2016 там става въпрос за структурираните продукти, които трябва да се влеят в МИПС. Това са сложни инструменти, като деривати и така нататък. Те а, са ам, специфични по а, своя характер и не могат да бъдат включени в ОКПЗ. Трябва да намерим обща позиция, която да не попада в тази стандартизирана рамка. Критично настроен сме към ОКПЗ. Ние искаме инструментите за вътрешна рекапитализация да функционира както трябва и органите, отговарящи за оздравяване на банката, да прилагат други принципи. Затова смятаме, че член 45C трябва да бъдат ограничени относно а, гарантиране на навременното оздравяване на банката от страна на компетентните органи в и в тази връзка сме а, внесли изменение 62 297 и да обобщим правомощията на органите трябва да са такива, че те да могат по своя преценка да решат кой подход е най-подходящ за съответната банкова институция. Има и нещо друго, което се обсъжда и е, се доближава до нашата позиция, защото нас до ЕЦБ и ЕИБ. Искам да изложа нещо, свързано с регламента и директивата за капиталовите изисквания в член 44е. За този член за нас е неприемлив. Може да се стигне до там, че нарушените да не бъдат санкционирани, защото говорим само за препоръки от страна на органа за преструктуриране на банките няма законодателен текст и затова в е, член 384 предлагаме да се заличи т.е. чрез мен 384 предлагаме заличаването в съответния член. Е, относно член 55 там има а, клаузи, които са много важни за вътрешното капитализиране на банките. Клаузата ам, урежда и въпроса свързан с възможността за извършване на вътрешна капитализация и в а, трети страни. За нас е много ам, важно за и да се уредат и рекапитализацията на банките, които не са системно значими. Това е относно директивата за а, оздравяването на банките. Благодарим на докладчика, на която сте в сянка и съм сигурен, че ще стигнем до общи а, позиции по един или друг въпрос. Thank you, Ernest. Благодаря, Ернест Уртасон. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Първо, коментар с по-общ характер. Мисля, че по отношение на мандата много лош резултат е, би бил следния да има групи, които не са готови да направят компромис по отношение на споделянето на риска. Други пък групи могат да поискат да не направят компромис относно споделянето на риска. Трябва да има постигане и на двете цели и да има баланс. По този пакет политическата ни цел е намаляването на риска и тя трябва да бъде постигната и трябва да има съответно планове за преобразуване, които да могат да се прилагат тогава, когато трябва. Ето защо ние имаме изменения, които са насочени точно в тази посока. Не е необходимо, даже излишно, да се пречи на органите по преструктуриране да си вършат работата. Подобни изменения трябва да бъдат избягване. По отношение на калибрирането по МИПС, насоките, като цяло това отговаря на това, което чухме от един надзорен механизъм и ЕБО вчера. По отношение на изчисляването или калибрирането по МПЗ, би трябвало да има прагова стойност, а не таван и след това трябва да се даде възможност на органите по преструктуриране, да видят те до каква степен да се прилагат изискванията по МИПС. Освен това, трябва да се види дали има нужда от прилагането на вътрешна рекапитализация, дали трябва да се прилагат, например, изискванията по отношение на някои структурирани облигации. Аз мисля, че не би трябвало да се иска подчинен дълг извън базовия собствен капитал от първи ред или а, първия стълб. Когато а, има искане за действие по втория стълб, не трябва да се пречи. Вчера говорихме по ЕБО и а, един надзорен механизъм. Някои колеги искат да елиминират насоките, но ако го направим и не подсилим изискванията по МИПС и не покрием а, CBR, ще се стигне до нещо неприятно. Ако има насоки, би трябвало да гарантираме, че тези насоки ще се прилагат по отношение на подчинените задължения и ще се покрият и CBR. когато няма а, насоки, ще има последици и това трябва да стане ясно. И накрая по отношение на мораториума, представителите на един надзорен механизъм вчера ясно казаха, че в някои случаи трябва да има мораториум преди преобразуването. Трябва да се следва тази препоръка. В случая с Банко Популар това би било е, полезно. И накрая по отношение на запазването на придобитите права не трябва да забравяме, че има и гратисен период е, за директивата. Ако включим и разпоредби за запазване на предобитите права заедно с гратисния период, може би нещата ще се удължат твърде много. Това са нещата, които исках да кажа отчасти. В заключение, нещо, което е много важно за нас, трябва да стигнем до намаляване на риска и това означава, че плановете за преобразуване са такива, че трябва да могат да бъдат прилагани в крайна сметка. Благодаря, Марко Вали. Eh, abbiamo presentato ovviamente diversi Представихме различни изменения. Е, вчера разгаряхме с Европейския банков орган и с ЕЦБ въпросите на минималните изисквания за приемливи задължения и за мораториума. не смятаме, че тук могат да се създадат повече проблеми, отколкото ще бъдат решени като паническо тегляне на влоговете, особено за банки, чието параметри не са в състояние да успокоят да успокоят органите. В някои части не и освен това, тези промени не биха съответствали на нормативната база в някои страни. Освен това, за обратното действие нас настояваме за пропорционалност, за МРЛ в съответствие с структурата на финансиране на банката и бизнес модела, тъй като има банки, които се финансират само от влогове и нямат достъп до пазара. МРЛ не бива да се прилага спрямо всички банки. Смятаме, че преходен период от 6 години е много необходим, за да може пазара да се нагоди към новите изисквания. Също така искаме да се включи МРЛ с втория стълб, за да не се създават тежести за банки, които нямат опита в достъпа до пазара на облигации. Банките са различни и когато се хармонизира системата, ще възникнат проблема. Също така сме за свръх сме за принципа за свръхрегулиране и очевидно хармонизацията предполага време и сме съгласни с много колеги за премахване на насоките, за премахване на буферите на МРЛ, защото се създава допълнително изискване. Освен това, във връзка с, с промяната в директивата, за преструктуриране на банките. Ние смятаме, че не е редно да се премахне изискването за 8%. защото тук ще според нас да се включат банките, които обслужат гражданите, ще се стигне до нарушаване на вътрешното законодателство. Още нещо, което според нас е много важно, когато една банка започне процедура на преструктуриране, трябва да има разделяне. Да се банки ние искаме да се подсили проблемът с разделяне на активите. Това е и разчитам на, разговор, на плодотворни разговори с докладчите в Сянка. Не виждам господин Дзани. Преминаваме към спонтанните изказвания. Ансандер е първата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика и на докладчите в Сянка за енергията, която влагат в този текст. Ние трябва най-напред да се погрижим да не се транспонират международните стандарти които биха създали трудности за европейските банки, т.е. трябва да се създаде баланс между количество и качество. Най-напред е, искам да кажа, че е необходимо обема на подчинения дълг да съответства на стандартите и изисквания от ОКПЗ. Освен това, прекомерното транспониране, предвидено в текста, е проблем с оглед на обхвата на МРЛ. Вътрешният МРЛ трябва да се прилага само в определени случаи. Има още един аспект на МРЛ, който е свързан с количеството, обема, който трябва да бъде регламентиран от тук и необходимостта от определене на таван една банка след като бъде преструктурирана, ще има нужда от сума за рекапитализация, която да е на по-низко ниво и да се намали количеството на лоши активи. Особено внимание трябва да се обърне на групите. Една има национ... специфични национални разпоредби, тъй като а, има взаимоотношения между филиалите вътре в една група, взаимоотношения на солидарност и това трябва да се има предвид тогава, когато прилагаме ОКБС и МРЕО. Свен Гиголд. Благодаря. Няколко думи по повод МИПЗ и ДВПБ. От политическа гледна точка този дебат е, е доста привлекателен. Защо? Защото политическия пейзаж е много странен. Левите партии в Бундестага казват, че е, трябва да има по-голяма дисциплина, от друга страна те казват, че не трябва да има частно банкиране. Липсва последователност слушам позицията на ЕКР. Ние я приветстваме. Искате по-категорични стандарти, искате признаване на международните стандарти, вместо да се създават по-отслабени стандарти в Европа. Защо не поговорите с господин Фокс, който работи по другата част от пакета за намаляване на риска и прави точно обратното. Иска по-низки стандарти в Европа спрямо международните. Най-интересното обаче за мен е разликата между двете големи групи тук в парламента. От една страна имаме нещо изключително логично. Иска се пазарна дисциплина от името на НП и ние споделяме това. Трябва да си плащаш сметките. Същото въжи и за банките. И ето защо е правилно в Европа да се въведат категорични стандарти, за да не се налага държавите да спасяват банки. От друга страна обаче мисля, че е изключително притеснително, че социалистите в нашия парламент а, искат изменения за укрепване на онова, което предлага комисията. От друга страна обаче те искат да отслабят стандартите, искат по-дълги преходни периоди, по-малко права за органите по преструктуриране. Това е разочароващо. Искам да се обърна с молба към докладчика. Чуйте мнението на мнозинството. Вижте какво се постигна по ДВПБ и не отслабвайте вече постигнатото. Не смекчавайте постигнатото чрез приемане на изменения. Какво ще се постигне, ако не се приложат принципите? Ами видяхте какво стана по време на банковата криза и видяхте какво стана след договарянето на директивата ДВПБ. Странни са политическите позиции тук с оглед и на политическия спектър. Струва ми се, че има една опасност пакета за намаляване на риска да се превърне в пакет за увеличаване на риска и ние трябва много да внимаваме за тази възможност. Благодаря. Няма как сега и аз да не се изкажа. Всеки естествено има своя собствен стил. Аз винаги предпочитам да казвам онова, което мисля – мога и да коментирам онова, което казват другите колеги. Лесно е да се тълкуват нещата и по друг начин, спрямо вашето тълкуване. Може да се търсят и други разделителни линии, географски, а не политически. Има хора, които смятат, че не трябва да има преобразуване – защото се пречи. Други биха казали, че това е погрешно. Има нещо, зад което застава по-голямото мнозинство в парламента, а именно подкрепяме духа на предложението на, на комисията и смятаме, че предложението е разумно. Дали имаме съответствие спрямо принципа за вътрешната рекапитализация. Вътрешната рекапитализация предвижда всичко да се рекапитализира, включително и депозитите. МИПЗ обаче е друго. Тук се прави връзка с ликвидацията и възможността за преобразуване. Двете неща са различни, включително тези 8%. И ето защо аз си мисля, че и комисията, и докладчика се опитват да намерят точното равновесие. Трябва да има възможност да се поглъщат загубите и съответно да се гарантира стабилност на банките и да се защитават вложителите. И от друга страна трябва да се създадат достатъчно добри буфери, които да се погрижат за това да няма нестабилност и да не се засяга капацитета на кредитиране. За мен намаляване на риска означава да се приемат мерки в тази връзка. Ако има мерки, които обаче водят до увеличаване на, на риска, а това може да стане чрез мораториума, а, как тогава можем да говорим за цялостни усилия насочени към намаляване на риска? Може да се стигне до увеличаване на риска. И още нещо. Вие решихте, че ОКПЗ е най-високия международен стандарт а, за най-сложните и най-трудните за преструктуриране банки. И ако приемем, че това е така, то е нормално и ОКПЗ да бъде стандарт за изготвянето на инструмент, който е за използване при по лесни е за преобразуване банки. А ако вече се стигне до ликвидация, това е нещо съвсем друго. Трябва да се адаптират нещата, като се отчитат всички фактори. И накрая, естествено, че трябва да се дадат права на дискреция на властите. Те имат право да решават дали да отнемат лиценза на една банка, дали тя подлежи на преструктуриране или не. Нашата цел с законодателството е да определим къде има възможност за гъвкавост и къде има възможност да се прилагат пруденциалните стандарти, които вече сме определили. Така че двете неща трябва да се разглеждат ръка за ръка. Иначе какъв беше смисъл от дека и от река и е, години преговаряхме по Базел – не може да казваме, че става дума само за дискреционни правомощия на надзорника. Не в законодателството има конкретни цифри, има области, в които се казва, че има минимум, има максимум и съответно се предвижда някаква дискреция. Да, трябва да, да може да се дава пространство за маневриране на органите. Е, не трябва да им се пречи да действат. Но трябва да се намери точното равновесие между твърдите изисквания, заложени в законодателството и това пространство за маневриране, което може да се даде на а, органите по преструктуриране. И съответно мерките, които те сметнат, че трябва да бъдат адаптирани спрямо положението на всяка отделна банка. Нека да оставим идеологията настрани и да говорим интелигентно, да говорим от гледна точка на прагматизма, да отчетем тези два принципа, които очертах. Мисля, че като цяло можем да имаме едно добро законодателство по този въпрос. Няма други желаящи да се изкажат. Значи давам думата на докладчика тогава. Благодаря. Благодаря на Свен Гиголд за е, цялостната му преценка за това дали е, следваме правилните позиции, като се има предвид какви позиции би трябвало да следваме. За съжаление, оратора говори далеч от микрофона и не чуваме всичко от това, което казва. В по-общ план. Нека да не забравяме, нещо важно. Нито едно предложение за бъдещето не трябва да отслабва директивата ДВПБ. През последните 5 години променихме цялостната среда невероятно с приемането на съответното законодателство. По отношение на банковия сектор трябва да спомена ДКИ, РКИ, както и ДВПБ. Искам да спомена нещо по отношение на тази директива за възстановяване и преобразуване на банки. Вече сме на ниво реален живот. И тук трябва да говорим за пазарна дисциплина. Пазарната дисциплина трябва да зависи от принципа всичко подлежи на вътрешна рекапитализация. Ако се откажем от този принцип, ще се върнем на началната линия. Може и да има някакъв капитал, но след това, когато се случат съответните събития, няма да има натиск върху банките. И ето защо това е една от причините, поради която бях изключително строг относно ОКПЗ в своето предложение. Защото ако изведнъж разширим подчинения дълг, пазарите ще сметнат, че той подлежи на вътрешна рекапитализация. Това ще отслаби ДВПБ. Нека да бъда пределно ясен. Пазарната дисциплина е един от основните императиви за добре функциониращия банков сектор. Банките не са самотни острови. Те са интегрирана част от цялостната економика и трябва да могат да финансират инвестициите, защото иначе економиката ще започне да буксува. Банките в економика на растеж са стабилни. Банките в стагнираща економика са по-малко стабилни, независимо какво е законодателството. По отношение на ДВПБ и развитието – Значи първо трябва да се определи, определи реда за вътрешна капитализация и какво се прави, когато банките се готвят за фалит. Трябва да има план за преструктуриране. Господин Нуртасон говори за нещо подобно. А, в бъдеще трябва да кажем ясно на органите за преструктуриране, че трябва да има не само индикативни мерки, но и цялостни планове Понякога чувам, че тези органи искат допълнителни насоки и аз ги питам тогава, имате ли план за преструктуриране? Имаме иерархия. Не можем да сравняваме днешното положение с положението от преди няколко години. Сега въвеждаме ОКПЗ и те задават още по-голяма стабилност. Аз не предлагам да приемем едни и същи лимити за ОКПЗ и за МИПЗ. Това е важно. И аз го казвам тогава, когато твърдя, че всичко трябва да подлежи на вътрешна рекапитализация. Пазарите трябва да го знаят. Много хора и в своите изменения казват, че трябва да има изключение. Когато работехме по ДВПБ, всички искаха изключение. Както ние казваме на шведски, по този начин ще имаме нещо като швейцарско сирене. Структура с много празнини. Аз не вярвам в нещо подобно. Банките са рискови институции. Особено когато имат специални бизнес модели. И знам, че трябва да се отчита тук ДВПБ. Нека обаче да сме стрикни относно изискванията и дерогациите, защото ще създадем тази структура на швейцарското сирене. По отношение на насоките чух позициите и те са различни. По отношение на мораториума въжи същото. Доколкото разбирам, като цяло по този въпрос е, заставате зад мен. Може би трябва да поясним в какви обстоятелства може да се използва по-кратък мораториум. Това би било прагматично. Като цяло изслушах всички вас. Виждам, че по някои въпроси ще е по-трудно да се намери решение, отколкото по други, но като цяло работим в една положителна атмосфера и Благодарение и на настроението на Свен Гиголд, всички май ще излезем по-силни от това начинание. Благодаря ви. Важно е да се запази доброто чувство за хумор. И сега На 16 и 17 май е следващия срок за гласуването. Трябва да се работи внимателно при подготовката на компромисите. Сигурен съм, че начинанието ще се увенчае с успех. Това ясно, стана ясно и от дебата. Всичко ще е резултат от вашата и нашата работа. Важно е да започнем триалога още през май и юни, за да можем да приключим с това законодателство до края на годината. Това е нещо много важно. Това е много значителна част от нашата работа. Ако искаме да приключим с банковия пакет и да включим мерките за намаляване на рисковете, такива каквито са включени в МИПС, трябва да си свършим работата на време. много положителен факт е, е съществуването на доклада и има възможност да постигнем компромис Този график е постижим предвид днешната ни дискусия и трябва да се придържаме към него, за да си свършим работата като законодатели и да можем да приключим работата по това важно досие на време. Преминаваме към следващия доклад. Пейдер Симон. Той е на Петър Симон. Отново много изменения. Нищо неочаквано бих казал. Така че за такива доклади измененията са в средните стойности. Петър, няма да ти се улесни работата, защото тя не е проста, но е възможно. Ще се справиш. Имаш думата. Благодаря. Благодаря за доверието на председателя, че ще се справя с тези 1300 изменения и, 100, и 1300 идеи, които са включени в тях. Много се радвам, че колегите са дали всичко от себе си като помисли за 2009-2014, имаше и предложения с изменения от 2000, с изменения, които наброявах до 2500. Трябва да се изправим пред това особено предизвикателство. Графикът ни е доста амбициозен и ако някак си се справим, през май може да гласуваме тук в ЕКОН и а, като видим, а, че наближава и Великден, трябва да запретнем ръкави. Ще премина към основните теми, които са залегнали в измененията. Първо искам да се спра на основното разглеждане на търговския портфел. Има някои изменения, свързани с преработка на търговския портфел така че собствените средства да представляват 65 пред 65% от базовското калибриране или от цялото калибриране. ЕЦБ посочи, че иска да има такова изпълнение и а, смятам, че след пет годишния преход да се стигне до цялостно изпълнение, така че да се стигне до едно добро компромисно решение, но това трябва да се обсъди. Освен това, фазата за изпълнение е, в срок от 3 години е, ще даде достатъчно време на комисията да реагира на промените от страна на Базел и да адаптира работната рамка нещо а, друго за нетното стабилно финансиране и а, краткосрочните репо сделки, които да бъдат включени в а, нивото на ликвидност. Трябва да се вземат предвид асиметриите при а, тези сделки. Комисията взе решение да се отклони от а, стандартите от БЕЗА и а, игнорира препоръката на ЕБО, така че така се отслабват условията, свързани с репо сделките. Ние искаме репо сделките и а, реверсните репо сделки да бъдат начислени. Трябва да има стабилно рефинансиране, което да се изисква, за да се стабилизира пазара за репо сделките. Много колеги а, са внесли изменения по този въпрос и, за, и искат да се заличи асиметричното трентиране. Е, и предвижда се изменение а, от за репо сделките по смисъла на НСФА. Но относно стандартите на Базел трябва да кажем, че това изрично се изисква. Калибрирането трябва. Калибрирането е заложено по много конкретен начин и това е направено а, е, съзнателно в базалските критерии. За а, е, репо сделките някой не иска да има стабилно а, финансиране, но аз искам да кажа, че базалските е, стандарти така ще бъдат отслабени още повече от това, което предлага и комисията по време на срещата с докладчите в Сянка. Ще трябва да обсъдим този въпрос. Стандарта ОКПЗ като трета точка относно тези стандарти трябва да си има предвид, че Комисията предлага едно калибриране, което трябва да бъде изпълнено и трябва да се имат предвид и нивата на задълженията за системни институции да се въведе минимално изискване, което е между 8% и 13,5% от нивото на задълженията. Така е залегнал в различните предложенията. Относно ливариджа. Тук стои въпрос дали да има допълнителни изисквания за системните банки в Европейския съюз. В измененията има различни изисквания от 10% ниво на ливарич или 6% в, през декември в Базел беше решено това да е 50% от капитала да, и това да стига като буфер. Ще обсъдим този въпрос през следващите седмици. Искам да подчертая още веднъж, а, че а, моето предложение е за ливарич от 4% за системно значими банки и това е един много балансиран подход, защото ам, ГСЗИ изпълняват това изискване вече, дори го преизпълняват. Ако ем, искаме да повишим това ниво е, и се изместим от място, на което сме в момента, то ще изкривим банковата реалност, съществуваща в момента и ще се стигне до прекомерно натоварване за банковите институции и ще се стигне до по-високи изисквания за ливарич от тези, които са залегнали в приложението на комисията. Относно IPU, друга важна тема в измененията стои въпроса кои системни банки, които не са от Европейския съюз, трябва да имат дружество майка в рамките на Европейския съюз и да се упражнява надзор директно от ЕНМ. А, а как ще изглежда тези EPU? Няма да го обсъщам сега, но има много изменения по този въпрос и много колеги искат да се обсъди въпроса допълнително. В моя доклад има нещо, което взема централно място и нещо, което е включено в много изменения е така наречената пропорционалност. Радвам се, че много колеги се спряха на този въпрос и го доразвиха повече от степента в която аз съм го включил в доклада. Да има облегчаване за по-малките банкови институции. Им и колега тук от ЦЗУ, който седи тук до мен и тук в тези предложения се иска да има обвързване с капитала. Трябва да изпълняват условие от 6% ливарич. Ам, на тези институти, които ще се ползват с тези облегчени условия, облегчени изисквания. Въпросът е кой трябва да бъде подложен на този облегчен режим. Това е тема, която трябва да, обсъдим. Има други изменения, които предвиждат прагът да бъде завишен, да се, трябва да се знае кои а, банки са малки, милиард и половина за Малта са много, за други държави са малко, да речем като държави като Германия. Трябва да видим как ще трябва да завишим този прак и да видим как ще стигнем до едно балансирано решение. Има и други изменения в тази връзка, както и такива свързани с ограничаването на тези банки, които поради големината си се изключват и като цяло този процент трябва да е възлиза на 10% от цялостният банков ландшафт на дадена държава членка. Бих казал, че максимум 100 от 900-те институции трябва да бъдат изключени, въпреки че останат и още малък, но ще останат и други малки банки, но те могат да бъдат обхванати от директива и регламента за капиталовите изисквания и да бъдат подложени на по-леки изисквания може да се стигне до проблеми в страни, в които има ниска маркова концентрация и не мисля, че нашата работа е да създадем законодателство по въпроса дали искаме тук в Европа да предпочетем пазар с по-голяма или с по-малка концентрация. Не, ние трябва да се концентрираме в самите банкови институции и да си направим изводите. Много дискусии трябва да бъдат проведени. Радвам се, че ще обсъдим въпроса днес с докладчите в Сянка също ще а, обсъдим въпроса, както и с колегата Хьокмарк, така че да постигнем компромис, така че банковия сектор да бъде по-сигурен, да има една законодателна реалност, която да отговаря на действителната а, обстановка и за това се надявам, че стигнем до резултат, който ще бъде подкрепен по време на гласуването в ресорната комисия през май и след това и в пленарна зала да бъде гласуван доклада и през юни още да започнем с тристранната те срещи. Много ще се радваме, ако това стане и ще се радваме, ако още тази година приключим с рестанните разговори, но като погледнем, пакет е много всеобхватен и ще е много трудно да влезе в сила още от 2019 година. Благодаря. Благодаря ти, Петър. Благодаря да, странно е, че представите на НП на зелените имат едни и същи предложения. Не говорим тук за намаляване на риска, все пак предполагам. Ние имаме не само възможността, но и задължението да свършим до края на годината. Да, това е голям, но можем да се справим. Първият оратор е Отма Карас. Уважаеми господин председател, уважаеми Петър, Радвам се, че мога да кажа, че австрийското председателство също иска да приключи с това досие до края на годината. Е, до сега е, докладчик докладците в Сянка се справят много добре, независимо от е, броя на измененията. Ще намерим добър компромис е, за да съберем мнозинство. Да, има нужда някои неща да бъдат доизяснени и няма да повтарям всичко относно пропорционалността. При определението е добре да има 5 е, милиарда прак, който да не бъде превишаван. При намаляването на административния товар, тук сме на едно мнение, относно подобряването размяната на данни, също сме на едно мнение. Има и друг въпрос, на който искам да се спра. Има доклад, който трябва да вземем предвид и то от Сметната палата относно стандартите е хубаво а, да се съобразим с глобалните стандарти, които предвижат а, прак от 3%, буфер а, за ГСЗИ искаме да има калибриране съгласно критериите от Базел, буфер за други системно значими банки, не искаме да има свръхрегулиране, да има надграждане на базовите критерии. Има, не искаме да бъдат дискриминирали, дискриминирани отделни стопански дейности. Относно НСФ АР, нетно стабилното финансиране, искаме да има а, ниво от 5% относно асиметричното третиране на репо и у, обратните репо сделки. Да, искаме да има а, съответното решение съгласно правен акт. Е, относно търговския портфел сме почти на едно и също мнение. Срок за изпълнение от 3 години. относно софтуера и цифровите инвестиции приветствам измененията да няма от да, приспадане е, на тези инвестиции в софтуери от собствените е, средства. Това няма да е целенасочено. Относно втория стълб, смятам, че е необходимо да се вземе предвид член 113 от регламента за капиталовите изисквания. Там се урежда въпроса за капиталовите изисквания за системните банки и трябва да има редовен пруденциален надзор, който да се извършва. Има някои особености от трети страни, които трябва да бъдат взети предвид. Е, органите за преструктурирането трябва да имат възможност е, да приведат вътрешните ОКПЗ е, в съответствие с глобалните стандарти 85 и 90%, къде имаме проблеми относно възнагражденията. Според мен имаме а, нужда от по-малко свобода за действие на национално ниво. Трябва да има гъвкави разпоредби на европейско ниво с по-висок прак отчитането и оповестяването на възнагражденията, е нещо, което отхвърля моята политическа група. Относно факторите за подпомагане, тук трябва да кажем, че в това законодателство трябва да се вземем предвид риска на отделната институция. Рисковите позиции трябва да бъдат също а, отразени Факторът за социалното предприемачество трябва да бъде по-видим е, и за това е необходимо ЕБО да извършва проверка, да има връзка между този регламент и това което беше предкомуникателство през март относно рисковете с, свързани с климата. Трябва да се има предвид дали въвеждането на такава категория риск е оправдано и ако да, да се предвиди дефиниция. Е, тези, които държат за това, да сполагат с достатъчно материал, е, за да е, се обвърже този фактор и с МСП. Едното е свързано с Базел, а другото е свързано с един допълнителен вариант. Проверка да, ам, изпълнение в момента не. Благодаря на докладчика и съм убеден, че посредством измененията ще ам, можем да постигнем един широк консенсус. Благодаря ви. Thank you. Um, I... Благодаря. Ашли Фокс. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и докладчите в сянка и на секретарията за бързата им обработка на измененията. Както и преди съм казвал, не разбирам защо комисията предлага международни банки с много европейски филиали, които имат над, които не са извършили оценка на въздействието е, мисля, че и други колеги мислят също. Съгласен съм с измененията за заличаването. Мисля, че трябва да се разреши две IPU-та. Това би е, спазило стандартите в САЩ. Що се отнася до не, коефициента за нетното стабилно финансиране, аз мятам, то, този фактор трябва да се сведе до 5%, след като Базел каза, че а, загубите от а, деривати а, са регулирани по грешен начин. Колеги предлагат да няма изискване за финансиране и обратните репо сделки биха могли да доведат до подценяване на рисковете. За възнаграждението подкрепям подхода на докладчика и смятам, може да се приложи член 94.1. Компетентните органи трябва да могат да прилагат пропорционален подход към несложни фирми. Не съм убеден за таван на заплащането като средно като процент от средното заплащане на служителите. Комисията не позволява на до използването на капиталови и некапиталови мерки за макропруденциални рискове. Трябва да се предприемат повече мерки, за да могат тези стъпки да се предприемат за всички фирми. Също така съм внесъл и изменения за коефициента за ливери в съответствие с стандартите на Базел. Изключват се резервите на Централната банка. Това не е експозиция към риска. Особено ако са в същата валута, затова не бива да се включват. Заедно с колегите в ЕНП, Ширисти демократи, Талди и други, внесах е, изменения за пазарните агрегатори. Те дават възможност на банките да имат достъп до цените на пазарите. Трябва да се осигури яснота в тази област, за да може фирмите да използват подобни услуги. Редица колеги внесаха изменения, така че софтуер да не се включва в класификацията на нематериалните активи сегашните, сегашният режим не дава стимули за инвеститорите. По въпроса за зеления а, фактор, аз съм подкрепям зелените стимули, но не смятам, че трябва да има а, фактор в пруденциален пакет. Най-сетне не съм съгласен с а, това риското претегляне за държавния дълг да бъде 0%. Радвам се, че и други колеги са, имат същото мнение накрая. Искам да успокоя Свен Гигол, че Карен не иска да разводни стандартите на база. Ние искаме законодателство, което съответства на глобалната реалност, вместо да включваме зелени свирки, което би затруднило бизнеса в Европа. Може би въпросът е какъв ще бъде стандарта на Обединеното кралство, когато напуснете Европейския съюз. Това не може да се реши с, с законодателство на Европейския съюз. Каролина Ткали. Че. Имам по-общ коментар по това досие, преди да навляза в детайлите на някои конкретни изменения. Най-напред искам да повторя, че основната ми цел е да се спазват международните стандарти. Те са основата на законодателството да се засили стабилността в финансовия сектор и да се намали риска. Това са много важни стъпки за доизграждане на банковия съюз. Очевидно, Предстои още много работа, но този а, законодателен акт е стъпка в тази а, посока. Аз съм за между, спазването на международните правила и за това няма да подкрепя идеите на някои колеги, които биха довели до свръхрегулиране. Това не означава, че не трябва да бъдем амбициозни, когато искаме да намалим риска в финансовия сектор, но е необходимо да се постигне напредък на подходящото ниво на база. Сега искам да представя своите позиции за директивата за капиталовите изисквания. Има мнозинство за двойна структура на IPU, за да приложим изискването по подходящ начин. Смятам, че трябва да се осигури прага до 40 милиарда. Освен това, аз мисля, че преходен период от 3 години би трябвало да бъде достатъчен, имайки предвид двойната структура на EPU. Редига, редица би трябвало да можем да постигнем компромис в подкрепа на техническите предизвикателства за осигуряване на равни условия за всички. по ОНСФ ние сме за спаз, за съобразяване с риска на подобни транзакции и тези калибрации ще осигурят финансиране на финансовите пазари, а няма да спазят целта за намаляване на риска. Съгласна съм с докладчика, че предложението е по-подходящо за малките и несложни банки и не бива да допускаме нови уязвимости в финансовия сектор. Затова разработих изменение, така така че да има ограничения за това, кои попадат в облегчения режим. Основният цел е да се създаде отговорно поведение от страна на финансовите институции, преди да се осигури по-малък риск на зелени е, субекти. Европейската комисия би трябвало да осигури оценка на въздействието, така че зелен, така че претеглянето на риска не съответства на стандартния подход. На, на публичните банки в коефициента за ливарич – предлагаме изменение за ограничаване на измененията само за публичните банки, които дават кредити на централната власт, регионалната или предприятия, осигуряващи публични услуги. Както казах през декември, Ипотеките са особено важни. Подкрепям изменението на докладчика и се надявам, че ще работим заедно, за да стане това част от компромиса. Последно, кое, и тук в парламента и при преговорите с съвета може да се окаже може се надявам да се постигне е, балансиран подход е, по директивата за капиталови изисквания. Остават няколко месеца, няколко е, заседания на докладчите в Сянка. Ще се обсъдят много въпроси. Разчитам, че ще сътрудничим добре с докладчиците и докладчиците в Сянка и се надявам, че независимо от предизвикателството ще спазим сроковете. От името на господин Макарти благодаря. Благодарим на докладчика. Приветстваме много от представените идеи. Оценяваме усилията за пропорционално за малките и по-нерискови банки, въпросът трябва да се разгледа от друга гледна точка. Съгласни сме, че за малките банки може да се облегчи тежеста. Акцента обаче трябва да бъде върху системно значимите институции. Обедени сме, че първо трябва да се обърне внимание на най-големите, без да компрометираме постиженията в банковия регламент. Затова предлагаме следните изменения към регламента за капиталови изисквания. ОИСР препоръква, препоръчва 5% коефициент на ливерич. Той би бил два пъти по по-голям, отколкото е необходимо. Ние предлагаме коефициент, който съответства на бизнес модела на институциите. Най-големите банки би трябвало да спазват коефициент от 6%, другите 4%. Не смятаме, че трябва да има освобождаване и също така не приветстваме отклоняване от международните стандарти, когато се определя нетното стабилно финансиране. А, ние приемаме а, предложеното от Базелския комитет, също така за ОКБС. А, това ниво може би не е достатъчно да се решат проблемите при евентуална бъдеща криза приветстваме призива на някои институции да се повиши този процент. Има нужда за вътрешни и други системно важни банки, защото те могат да доведат до сътресения, така както и глобално значимите. Предлагаме изменение към 94А за изисквания за други институции и повишаване на праговете за глобално значимите, що се отнася до критериите за допустимост. Имаме някои възражения срещу включването на неподчинени пасиви задължения. Всички, те, всички задължения трябва да бъдат подчинени. По FRTB споделяме тревогата на докладчика за фактора за мащаба и параграф 1 на, 5, на член 5.1b. 65% не е подходящо за всички банки. Нашето измерение 141 предвижда фактор, който предлага че, стандартизиран подход от 40%. Също така можем да увеличим преходния период през 3 години за МСП и инфраструктурата, ако се използват пруденциални правила, няко... ние поне трябва да осигурим полза за нужните проекти. Трябва да се осигури устойчивостта на проектите и нашите нашето изменение 149 предлага дефиниция за основни публични услуги, при които банките могат да имат намалени изисквания. За капиталовите изисквания насоките няма да намалят до правомощията за осмотрение. Надзорът трябва да запази правомощието за налагане на санкции при нарушаване на пруденциалните правила. Този инструмент, ако мек инструмент бъде включен, ще застраши това. Също така сме несъгласни с, с член 1.49 и не виждаме защо има освобождавания. Не на последно място, съжаляваме, че комисията възнамерява да отегли предложението. Това щеше да бъде важно предложение а, и за в чет, измерение 421 и искаме да намерим мнозинство за разделяне на инвестиционните банки и банките за обслужване на граждани. Ние сме убедени, че не трябва да затваряме вратата. Разчитаме е, на дискусии и сътрудничество в бъдеще. Благодаря. От името на зелените, Свен. Нашата обща позиция. Естествено, много подробности следва да бъдат уточнени след това. Нека да кажа, че парламента следва да се замисли относно положението на банковия съюз. И освен това трябва да видим какво се случва в съвета. От една страна искаме да приключим с изграждането на банковия съюз. Знаем обаче, че това може и да не се случи. Има някои тревоги, според които ако има регионална криза, липсата на европейска система за гарантиране на депозитите може да постави на риск Европейския съюз като цяло, неговата стабилност и освен това може да доведе до изтичане на капитали. От друга страна имаме и различни виждания относно преобразуването. Ето защо имаме нужда от по-категорично споделяне на риска, за да стабилизираме съюза. От друга страна, за да направим всичко това политически приемливо, имаме нужда нужда от по-голямо намаление на риска, отколкото виждаме по-настоящем. Ето защо ние искаме да приключим работата по изграждането на банковия съюз, но парламента би следвало да демонстрира лидерска роля и да а, намали а, рисковете. В същото време не би трябвало да действаме така, че да блокираме напредък в съвета. Не би трябвало да изграждаме алианси между тези, които искат да блокират напредъка по отношение на споделяне на риска и от друга страна тези, които искат да блокират напредък по отношение на намаляването на риска. Ето защо ние трябва да търсим консенсус. Разбирам, че докладчик има подобен подход и ето защо ние приветстваме това. Наред с всичко това, което казах, се заслужава да видим и подробностите. Все още има банки, включително такива, които спазват глобални правила, които а, действат по силата на нелепо малки нива на леверидж. Ето защо искаме да има по-голям леверидж, най-вече за по-големите банки. От друга страна виждаме, че правилата, които въведохме след кризата, доведоха до много изисквания за отчетност и има някои много сложни правила, които не са приспособени спрямо по-малките участници на пазара. Благодаря на докладчика за това, че изтъкна следното, което подкрепяме, а именно, ние не сме за по-низкото ниво на сигурно за по-малките банки. Искаме по-високи капиталови изисквания, които да бъдат изчислявани по а, упростен начин, като съотношението на леверидж и а, след това по един много по-радикален начин а, не би а, трябвало да имаме изисквания за отчетност, които да са толкова сложни. Те трябва да са по-адаптирани спрямо малките банки. Тук говоря и за потенциален алианс между ХСС и зелените в Европа. Знаете, че най-вече малките банки финансират търговията и инвестициите на дребно. Това са инвестиции в реалната економика. Тези банки ни казват, че са готови да изпълнят по-високите капиталови изисквания, Но има нещо, което не допринася за стабилността на финансовия сектор и това е те да бъдат обременявани с десетки изисквания за отчетност. Ето защо искам да кажа, че това не е само германски проблем. Германия все още има много малки банки и ние сме доволни от този факт. Между другото, подобни оплаквания чуваме от банки навсякъде, така че трябва да избегнем един перверзен резултат, по силата на който след регулациите, които сме въвели след кризата, ще намалим конкуренцията, като изтласкаме по-малките актьори и играчи от пазара. Никога не сме искали нещо подобно. Затова трябва да имаме много по-радикален подход. С други думи, да намалим регулаторното бреме и в същото време трябва да защитим цялостната цел на пакета. Затова нека да запретнем ръкави. Господин Фокс, очевидно сте разменили няколко думи с господин Камал. А, аз е, приветствам вашия ангажимент спрямо глобалните стандарти. Тогава изтеглете изменение 804, което пледира за по-малки стандарти по отношение на фактора за стабилно финансиране. Това е една скромна препоръка от моя страна. В страни от нея, мисля, че заедно трябва да работим за защитаването на международните стандарти, вместо да ги ослабваме чрез някои изменения. Е, Марко Вали. Марко Вали, благодаря господин председател. Нашите изменения имат за цел да въведат възможността и реалната економика да бъде финансирана, да бъде освободена от твърде строгите ограничения от страна на банките. Искаме да се намери решение за насърчаване на кредити, кредитирането, а не да а, налагаме твърде строги капиталови изисквания. И освен това сме за а, разширяване на подпомагащия фактор това число и за социалните предприятия и за инвестициите във възобновяема и зелена енергия. Също така е много важно да се включи фактор за санкция за инвеститори в е, е, въглеродоев емки дейности и предприятия. Ние смятаме, че трябва да се инвестира в екологично устойчива инфраструктура. Затова изключваме инвестиции в инфраструктура, свързана с изкопаеми горива. Смятаме, че рисковия претеглен фактор трябва да бъде 50% има нужда от гаранция и обезпечение. В съответствие с предложението на докладчика смятаме, че кредитите гарантирани с заплатите трябва да получат намален претеглен риск за да не е, унищожим един е, фактор. Що се отнася до коефициента е, за ливарич, трябва да бъде калибриран в съответствие с експозицията към деривати. Ние предлагаме 3% за несистемните фактори, системните банки и 12% за банки с високо изложение на дериватите, за коефициента на ликвидност. Трябва да се предвиди допълнителен буфер за фактори за банки, които имат повече експозиция към деривати увеличени от 7, 9 или 12% в зависимост от изложението, експозицията към дериватите. Тези банки могат да бъдат изложени на рискове за ликвидност. Що се отнася до 507, член, 507 член, той трябва да бъде премахнат за държавния риск това е разпоредба, която да доведе до системен риск, защото банките има, държат много държавни облигации. За директивата за капиталови изисквания, както и други колеги, смятаме, че трябва да се въведе е, максимално съотношение 20 към 1 за максималната и минималната заплата. Е, също така трябва да се гарантират да има осигурено срещу системните рискове за банки, които имат е, експозиция към ликвидни инструменти, като инструменти към второ и трето ниво. Това са само някои от нашите основни коментари. Докладчикът показа, че е готов да разговаря с колегите и аз се надявам, че в резултат от нашата работа ще излезе добър текст, който ще бъде в служба на реалната економика. Нека не поставяме твърде големи ограничения на банките и да ги спъваме в работата им. Благодаря, Марко Дзани. Благодаря, господин председател, и аз благодаря на докладчика, защото по някои въпроси първоначалното предложение е разумно и би трябвало да доведе до добър резултат. По други аспекти има нужда от повече е, и по-задълбочена работа, въпреки че първоначалният подход е, е добър, е, особено имайки предвид готовността за диалог с останалите групи. По всички споделяме целта нашата финансова система да стане по-стабилна, по-устойчива и по-готова не само да поема евентуални сътресения, а да ги предвижда. И за това е добре да се съсредоточим върху факторите за превенция на рисковете, а не да а, приемаме а, прекомерни ограничения и а, разпоредби след а, кризата. А, втората цел, която мисля, че някои споделят, е да се вземе един регламент, който беше разработен в период на криза, по може би прибързан начин. И нека този законодателен акт да се замести с нещо, което е по-упростено, за да можем да улесним дейността на банките и да направим нещата по-лесни и за гражданите и органите, които трябва да взимат решения. Те не винаги са в състояние да разтълкуват един толкова сложен документ за да могат да вземат разумни решения. Сега по-набързо за основните проблеми, които идентифицира моята група. Коефициента на ливерич това е прост и разбираем коефициент той може лесно да бъде проверен и това е, той дава добра представа за състоянието на една банка. Днес, след кризата през 2013 година, банките предприеха немалко усилия за да увеличат процента на коефициента в някои страни банкови сектор, особено големите банки, имат твърде нисък коефициент, с което рискът се повишава. Коефициентът трябва да се увеличи, като се прости регулацията и да се намалят разходите за спазването на изискванията. С повишаване на тези разходи цената се плаща от клиентите на банките. Аз би подходът на докладчика е положителен и смятам, че трябва да се пренамали поемането, изискването за поемане на капитали за реалната економика. Нека да имаме по-гъвкав подход. Почти всички страни в еврозоната и пазарът на недвижими имоти предполага изисква по-низки нива, очевидно, колкото е по-низко нивото, толкова по-рискова ще бъде експозицията. И толкова по- малко ще бъде поемането на загуба, на поемане на загуби. Това са основните въпроси, по които искаме да работим с, докладчиците докладчика и докладчите в сянка, като целта е да направим банковата система по-стабилна и упростена. Накрая за малките банки съгласен съм с казаното от, колегата Гигот. Нека не създаваме твърде много тежести за малките банки, които не са системен риск, но заедно с това трябва да видим какви са връзките с малките банки. Те може би не са риск сами по себе си, но имайки предвид риската им с други по-големи банки, могат и да бъдат системен риск. Благодаря. Ансандер за спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател, и аз благодаря на докладчика за първите предложения. Този банков пакет е една от най-важните инициативи на нашия мандат. Ние трябва да вземем мъдри решения, за да осигурим стабилност, да намалим риска но заедно и с това да подпомогнем растежа и заетостта. Мисля, че трябва да държим сметка за европейската специфика и, както казах преди малко, и има международни стандарти, които трябва да прилагаме, като избягваме а, прекомерното им транспонираме в европейското право сега няколко въпроса по пазарния риск. Аз не съм сигурна, че той трябва да бъде въведен в банковия пакет. Базелския комитет през декември обяви, че ще продължи работа по някои сериозни въпроси за стандарта по стандартите и може би ще включи клауза за преразглеждане, за да се въведат по-късно промени. И нека да изчакаме резултатите на Базълския комитет по банковия съюз. Аз мисля, че сега е момента да отчетем напредъка на банковия съюз. Това е единна юрисдикция, която както и дава правомощия на надзорниците да освобождават дадени органи от определени изисквания, когато има гарантия от 50%. Единната юрисдикция трябва да се отчита при изчисляване на разходите на мен ми се струва разумно да не отчитаме вътрешно груповите сделки, в банковия съюз, когато се е, изчислява крайния резултат. Що се отнася до дългосрочната ликвидност, трябва да преразгледаме нивото на нетното стабилно финансиране е, за репо сделките. Също така да се премахне симетричното третиране. Що се отнася до освобождаването по член на втори на регламента за капиталовите изисквания, трябва да има номинално освобождаване, защото това е насочено към създаване, към намаляване на разликите между институциите и аз съм против всичко, което създава правна несигурност. Накрая за пропорционалността обсъдихме този въпрос подробно. Европейската банкова система не е еднаква и смятам, че трябва, че би било опасно да, пре, да предлагаме упростен вариант на някои стандарти, като нетното стабилно финансиране и да дадем, въз, да дадем възможност на банките да използват вътрешни модели. Вярно е, че ако банката е, има възможност да разработи вътрешен модел, тя трябва да може да трябва да го направим, но не смятам, че те трябва да. не смятам, че трябва да им бъде предоставена пропорционалност. Няма други искания, затова докладчикът. Благодаря ви. Благодаря ви за разнообразните коментар. Ще се спра на последния коментар. Аз не споделям този страх. Ако стигнем до по-прости правила, от които да се облагодетелстват банковите институции, най-вече по отношение на летното стабилно финансиране, това значи, че от друга страна сме заложили по-строго калибриране за финансовите институции. Това значи, че от една страна трябва да се предоставят по-малко данни, но строгото калибриране ще доведе до по-високи финансови изисквания за банковите институции, така че стигна до един един баланс. Това не значи, че ем, ем, ситуацията ем, би станала по-несигурна. Нещо, което каза колегата Гиго, че трябва да отидем и отвъд, че имаме и специални разпоредби, които ам, трябва да бъдат изпълнявани от малките институции също, а, е, за да не се стигне до там, че ам, ще се облагодетелстват неправилните финансови институции, банкови институции от малките институции могат да се облагодетелстват от някакви вътрешни модели. Благодаря за всичките предложения, които направихте тази сутрин. Дискусията показа едно по някои а, въпроси а, сме на различни позиции в подробностите, но като цяло в общата позиция сме на едно мнение. По време на гласуването ще имаме широко мнозинство за компромисите. Ще е различно само кой е включен в това мнозинство но имаме добри възможности в крайна сметка да имаме един силен а, мандат за преговори е, с съвета. И смятам, че ще можем да работим в дух на конструктивно сътрудничество и се радвам за това, че ще продължим работа си по това досие. Благодаря ви и за полезната дискусия. Благодаря изключително ползотворен, информативен дебат. Както и вие казахте, добре е, че както винаги имаме някакви различия. Има обаче и възможност да се създадат компромиси. Аз съм окоръжен. Няма да е лесно. Но мисля, че ще успеем и мисля, че ще можем да спазим и сроковете. Гласуване в ЕКОН на 17 май. Срока изглежда дълъг, но не е, тъй като има много внесени изменения. Съответно ще трябва да има много срещи, много работа, много разговори. Започваме работата на този етап с една добра основа. Благодаря на всички докладчици в сянка. Сега преминаваме към следващата точка. Our scrutiny. Времето за контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Това е 35-я контрол, който упражняваме. Мисля, че това е нещо ново, което е, представлява успешна инициатива. Имаме по-голяма прозрачност и по-голяма ефикасност сега на контрола, който упражняваме върху ключово законодателство. Знаете, че то е свързано с мерките за изпълнение. Днес ще говорим за техническата информация, свързана с оценката на регламента от 2012 година за късите продажби. Би било интересно след предоставената техническа информация да чуем от ЕОЦКП и от комисията какво смятат те за прегледа на този регламент. Информацията с технически характер от ТОЦКП дойде през декември миналата година. Искаме обаче да разберем какво смята комисията за трите основни блока тук. Изключението за дейностите по поддържане на пазара, забраната за краткосрочни действия и метода за осведомяване, оповестяване на нетни къси позиции. Изпратена ви е информацията. Знаете, че по това досие приключихме работа през 2011 година. Паскал Конфен беше докладчик тогава Филип сега поема това досие. Искам да приветствам Верине Рос от ЛЦКП и Тюмер Руде от Генерална дирекция ФИСМА. Ще дам думата на вас за кратко представяне. Не повече от 5 минути на човек. Нека първо да чуем ЛЦКП. Нека те да очертаят техните основни предложения. И след това ще чуем и комисията. Добре дошла, Верена, имаш думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми госпожи и господа, уважаеми депутати. Благодаря за тази покана да говоря днес пред вас относно техническата информация, която сме дали относно регламента за късите продажби. Радвам се, че имам тази възможност да споделя някои размисли по този въпрос. Ние се опитваме да използваме опита, който сме натрупали до сега по отношение на надзора и изпълнението на този нелесен регламент. Получихме формален мандат от комисията през януаря миналата година. Комисията поиска техническа информация относно оценката на някои елементи на регламента, които започнаха да се прилагат на 1 ноември 2012 година. След като направихме публични консултации, ние предоставихме техническата информация на комисията през декември положихме ударението върху три основни теми. На първо място изключенията за някои дейности по поддържане на пазара и определението на такива дейности. На второ място процедурата за налагане на краткосрочни рестрикции относно късите продажби. И на трето място метода за нотификация и оповестяване на нетни къси позиции. Когато подготвихме техническата информация, ние се опитахме да се стремим към повече прозрачност и към по-добър надзор на изискванията и от друга страна да избегнем риск от заобикаляне. Направихме едно проучване сред националните компетентни органи, за да видим до каква степен регламента се прилага на практика. Направихме и публична консултация. Броя на отговорите не беше особено голям, около 20 и поради тази ограничена информация и поради факта, че на 3 януари е, започна да се прилага и директивата МИФИ 2. Трябва да кажа, че има може би нужда да актуализираме допълнително нашите препоръки. Например, е, чрез прилагането на директивата, и регламента МИФИТ и МИФИР ще получим малко повече информация за въпросите, които са най-важни за нас. Ще имаме информация, например, за отчетността по отношение на транзакциите и поддържането на регистри. Ще имаме е, повече информация за броя на фирмите, които ще станат систематични участници и накрая ще имаме малко повече информация за фирмите, които участват е, в дейностите по поддържане на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 С други думи, имаме е, известна информация за някои е, явления, но ще трябва да дадем и допълнителна информация. По отношение на първата тема, изключението за дейностите по поддържане на пазара. Ние имаме 6 основни препоръки. На първо място трябва да се запази разликата между определението на дейности по поддържане на пазара в рамките на регламента за късите продажби и определението на маркетмейкери в рамките на директивата MIFI 2. Ние смятаме, че трябва да се запази това разграничение. На второ място, за дейности по поддържане по пазара на място, маркетмейкерите трябва да бъдат членове на едно от местата за търговия, там където се извършва дейността по поддържане на пазара. На следващо място казваме, че за извън борсово поддържане на пазара не трябва да има членство в пазара. Не е задължително. На четвърто място препоръчваме да се разшири приложното поле на изключенията към допълнителни инструменти, като права а, за записване, конвертируеми облигации и корпоративен дълг. На пето място предлагаме въвеждането на ново изискване за отчетно за маркетмейкерите под формата на сигнал към компетентните органи, тогава когато те притежават значителна нетна къса позиция дълго време. По този начин органите ще могат по-ефикасно да наблюдават използването на изключенията. И накрая по този този въпрос ние предлагаме да се промени процедурата по нотификация, е, за да може тя да стане по-гъвкава и по-простена е, за управление от страна на компетентните органи. Тоест едно по-ефективно нотифициране. Втората тема краткосрочните ограничения относно късите продажби. Липсва в момента, липсват категорични доказателства относно ефикасността на тези мерки. Освен това, тези мерки се прилагат по не еднакъв начин в Европейския съюз. Наред с това има и ограничено приложно поле на тези разпореди, всичко това оказва своето въздействие. В тази връзка ние предлагаме следното. На първо място да променим приложното поле и да минем от забрана за късите продажби е, към забрана на нови нетни къси позиции или забрана за увеличаване на съществуващите такива позиции, за да се избегне е, заобикалянето. Тоест не искаме да има пълна забрана за късите продажби, само че трябва да се ограничи увеличаването или броя на на нетните къси позиции. На второ място ние предлагаме само компетентните органи на най-релевантните пазари, що се отнася до ликвидността на инструмента, трябва да могат да приемат краткосрочна забрана. Това въжи за всеки един инвеститор, независимо от коя държава идва той и не трябва да може компетентните органи да се противопоставят на нещо подобно. Ние смятаме, че това е нещо много уместно, като се има предвид, че това е една кратка по, своя, е, по своята продължителност мярка и като цяло ще има по-голяма ефикасност. На трето място предлагаме да се ограничи приложеното поле на инструментите към а, е, дялови, а, е, дялове и а, държавен дълг, които се търгуват на европейско място за търговия. И накрая относно прозрачността на нетните къси позиции и изисквания за отчетност, ние предлагаме още няколко редица, още няколко технически промени. На първо място предлагаме да се запазят настоящите прагове за нотифициране, значи 0,2% е, към компетентните органи и 0,5% е, що се отнася до е, публичното оповестяване. На второ място предлагаме да не се налага изискване за компетентните органи периодично да публикуват анонимизирани е, агрегирани нетни къси позиции от страна на емитентите. Компетентните органи могат да правят това доброволно. На трето място предлагаме, когато се преминат съответните прагове, нотификациите да бъдат предоставяне не по-късно от 3.30 след обед на следващия ден, а публикуването трябва да се случва не по-късно от 6 часа вечерта. На четвърто място, предлагаме да се създаде централизирана система за отчетност и оповестяване, за да се намали бремето върху нотифициращите лица и освен това по този начин се насърчава прозрачността, като се улеснява достъпа до информация. На пето място предлагаме да се поясни, че определението на емитиран дялов капитал за целите на изчисляването на етните къси позиции трябва да се основава на публично налична информация. На предпоследно място предлагаме нотифициращите да използват идентификационния код за правен субект, за да е ясно кой точно прави нотификацията. По този начин надзорните органи по-лесно ще използват информацията и накрая ние предлагаме да се използва номиналния метод за изчисляването на нетни къси позиции, що се отнася до държавния дълг и за спотове и за деривати. Това са накратко препоръките, които включваме в нашата техническа информация. Вие поискахте да ви дадем информация точно по тези въпроси. Благодаря ви за интереса и след това естествено сме готови да отговорим на всички въпроси, които може да имате. Комисията. Yes, uh, Благодаря. Добро утро на всички. Ние искаме да благодарим на ЕСМА за подробния анализ. Те са се запознали с всички въпроси, които са уредени с нашия мандат, критерия за членство и ем, изключението за дейностите за поддържане на пазара. Има емпирични данни, включени в доклада за действителното прилагане на регламента и трябва да се посочи, че 46 пъти е използван в историята си от, две, два субекта в Италия и в Португалия и само по отношение на дялове, но не и по отношение на държавен дълг. Ако ам, си спомням, това не беше основната цел на инструмента. Има някои технически адаптации, които се предлагат от ЕСМА. Комисията много внимателно се занимава с фундаменталното функциониране на този регламент и с неговите основни цели. На техническо ниво, както ЕСМА посочи, всичко върви много добре. На едно по-общо ниво трябва да сме много внимателни и да видим защо никога не се е, прилагал този регламент от е, целевите групи, които е, първоначално са били взети предвид това е отразено в доклада на ЕСМА и това не е критика към доклада, защото ни не сме задали въпроса, но въпросът възниква като се разгледа статистиката за това къде се е използвал регламента, какви инструменти са използвани и така този въпрос вече стои на дневен ред. Относно последващите действия, ние ще запознаем с техническия документ Имам около 20 месеца на разположение и дали ще се стигнат законодателни действия в рамките на сегашната комисия е доста съмнително, тъй като се има предвид, че доклада а, се внася в много късен етап от мандата на комисията може би изпълнението да бъде по-бързо осъществено на подзаконодателно ниво и ние ще предприемем следните действия на така нареченото ниво второ. Благодаря. Е, нека да не забравяме, че в миналото имахме криза по отношение на държавния дълг. За щастие успяхме да излезем от нея благодарение на съответните инструменти. Не знам дали е минало достатъчно дълго време, обаче от, от края на кризата. След ЕЦБ и нейните действия, някой може да каже, трябват ли ни тези инструменти? Нека да не отнемам по-дълго време. Филип има думата. Всъщност, Роберто, гледахте, когато се изказваше представителя на комисията. Искам да попитам, четете ли Financial Times или нещо друго в пресата, защото е, струва ми се, че е, кризата с държавния дълг беше решена като се наводни пазара с ликвидни средства. Естествено, че никога не е използвано. Само, че вижте контекста, в който беше създаден този инструмент. Естествено, че живеем в е, жестоката действителност, а не в балон. Естествено, че не е използван в момента инструмента. До сега. С е, политиките, които се използват от ЕЦБ, през последните години няма как да се използват тези инструменти, защото не е имало напрежение на пазарите. Много уважавам комисията, но понякога правите комисията да изглежда малко глупава, като правите подобни коментари. Приветстваме усилията на ЛЦКП. Имам един въпрос. Госпожо Рос, вие казахте, че поради влизането в сила на МИФИ 2 може да се наложи да промените препоръките. Това цялостна препоръка ли е? С други думи казвате, изчакайте, нека да не правим нищо преди да имаме е, променен вариант на текста или правите това във връзка само с конкретни аспекти в кои области точно имате нужда от повече анализ, преди да преминем напред? Естествено, като обръщаме поглед назад, можем да направим някои препоръки. Имам само два въпроса във връзка с, с препоръките. Вашите препоръки са доста. Те са свързани с промена на формулировки на някои членове. Е, искате допълнителна информация по отношение на, на мандатите, например на първо ниво от страна на РТС. Не знаем какво смята комисията обаче. Ще има ли законодателно предложение? Защото някои от нещата, които ЛЦКП препоръчва, изискват законодателни мерки. Въпросът е към комисията. В техническата информация ЕСМА предлага да се промени приложното поле на краткосрочната забрана, за да се попречи на заобикалянето. И освен това, казва се, трябва да се промени забаната, забраната за къси продажби като цяло към забрана за увеличаване на нетните къси позиции. Знаете ли, има ли случаи а, на заобикаляне на правилата? Това са моите въпроси. Всъщност един е към комисията и а, два въпроса към ЕСМА. Благодаря, Маркос Фербер. Благодаря за представянето на доклада. Това, което каза господин Луда, потвърждава, че нашите пазари веднага са реагирали и държавните облигации бяха изкупени. Това се дължи на, нашата, на нашето добро законодателство. След безното в сила на регламента трябва да кажем, че резултатите са положителни. Предложенията на ЕСМ не предвиждат цялостно преработване, а само някои промени от технически характер. Това смятам, че е добър подход. Спомням си за дискусия, която водихме още тогава и когато ти ам, предвиди ам, ти предвиди един бъдещ на успех, но това не се случи. Относно МИФИТ 2 и докладването за транзакциите, системния анализ, особено на такива субекти, които а, не са предприемали до сега съответните действия на пазара. По време на анализа може ли да изляза други резултати, ако разполагате с различни данни? Относно МИФИ 2 промени се структурата на търговия посредством него и предложените мерки относно забраната на късите продажби. МЕСМА предлага да се, да не се предвиждат забрани за къси продажби, които са свързани с индекси. Въпросът ми е няма ли да се стигне до пробойни, що се отнася до търгуването с индекси. Праговете е, трябва да бъдат проверени, що се отнася до държавните облигации. Е, каква е причината за това предложение? Дали има емпирични данни, които да посочват, че праговете са прекалено високи или прекалено ниски? Какво, какво означава значително намаляване на цените в тази връзка? Относно нетните къси позиции, в момента системите са най-различни, що се отнася до националните компетентни органи, за, може така да се намали товара за големите оператори. Как ще се финансира системата? от приноса на компетентните органи национално ниво или чрез такси, които се плащат от операторите на пазара. Това е от моя страна. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Господин Камал. А, очаквах, че ще говорите от името на социалистите и демократите. Имаше коментар извън микрофон. Много сте любезен. Можем да продължим да се хвалим един друг, но по-добре да изкаже своята позиция. Е, по този е, въпрос е, сблъскахме позиции преди време. Имаше предложение да следваме само РФМД. После казахме, че трябва да има отделен текст и да покрием несуверенните слапове за кредитно неизпълнение. Всъщност, искахме да, да решим наистина тези проблеми, тъй като имаше тревоги във връзка с тях. какво не научихме обаче като урок? как се разглеждат тези инструменти в четоводния баланс? Значи, често те се предвиждат предварително, но не се предвиждат загубите, свързани с тях. Загубите, които могат да възникнат. Благодаря, но това, което беше казано за това, което беше казано от комисията и от ЕСМА, можем да говорим за ликвидност на пазарите, можем да говорим за дейности по поддържане на пазара, можем да говорим за техническа информация. Е, казвате, че сте получили ограничена обратна информация. Има нещо много важно за нас. Както каза и Филип, е, времето е важно с оглед на Мифит 2 и Мифер. Е, казвате, че тяхното прилагане започва на 3 януари и ЕСМА съответно не е получила достатъчно информация Относно член 25 и 26, прилагането на новия режим върху броя на, на фирмите или пък самия брой, брой на фирмите, които действат в рамките на поддържане на пазара. Два въпроса. От колко време имате нужда за да направите оценка и какво друго може да се появи а, след като е било скрито? Това малко прилича на едно изявление, което Доналд Тръмсфелд направи в миналото. Кой заек може да изкочи от някой неочакван храст? искам да спомена определенията на, на, на Market Maker от MIFI 2, както и някои други определения. Целта на, на дейностите поддържане, по поддържане на пазара е да има достатъчно ликвидност. А, ние смятаме, че прегледът трябва да е такъв, че някои дейности по поддържане на пазара да, да отчитат необходимостта от изключения а, във връзка с а, извънборсовата търговия. Само, че къде са доказателствата, че извън борсовата търговия вреди на пазара. И защо трябва да има краткосрочна забрана? Е, имаше едно проучване, което заключи, че е, забраната за, за къси продажби не води винаги до по-добра банкова е, стабилност и в крайна сметка може да се стигне до, до по-голяма нестабилност. Знаем, че когато говорим за не случили се неща, често казваме, че спекулираме. Обяснете ми малко повече за следното предложение. Казвате, че а, национален компетентен орган може да а, налага забрана а, в други държави, без други национални компетентни органи да могат да се противопоставят. Как ще се случва всичко това и какви са последиците? Това няма ли да има дестабилизиращо въздействие върху някои пазари в Европа? И тъй като говоря за ликвидност на пазарите, е, как е, тези препоръки ще доведат до по-добра ликвидност? И накрая връзката между МИФИТ, МИФИР, 3 януари. Разбирам, че има проблем по отношение на изпълнението. Не на последно място по отношение на дяловете. Базата данни се актуализира всеки ден, само че списъка с изключения по отношение на късите продажби се актуализира веднъж на две години. Нямаме ли разминаване? Не трябва ли да има някакви насоки, които да дадат възможност за приравняване на периода на, на актуализация и на, на двата списъка, с оглед на, на това, че един списък се актуализира всеки ден. Има предвидено прилагане за 2018 година. Дайте малко повече яснота относно а, нетните къси позиции. Може би не съм разбрал съвсем какво искате да правите с тях и по-късната дата спрямо 2018 година. Благодаря някой от Алде. Много въпроси ви бяха зададени. Имам и аз въпрос свързан с прага и с механизма за прозрачност. Имате е, достатъчно материал, на който да отговорите. Есма, благодаря ви и за въпросите. Ще се опитам да отговоря на всеки един. В нашият доклад за полезността на регламента. Там се говори за краткосрочните забрани, а не за ефективността на дългосрочните забрани. Има 12 е, дългосрочни забрани, които са налагани от е, влизането в сила на регламента от страна на три държави членки и те се отнасят по-скоро до дялове, а не до нещо друго. 46 това, което беше казано от комисията, е свързано с краткосрочните забрани. На следващо място е, беше е казано, че МИФИТ, като влезе в сила, ще има допълнителни доказателства. Не смятаме, че ще преработим доклада си из основи след влизането на сила на МИФИТ. Може би ще има някакви леки корекции възоснова на официалните данни. Работата върху регламента за късите продажби беше подложена на оценка. С влизането на МИФИТ ще имаме по-систематични вътрешни процеси. Ще се извършва нотифициране към националните компетентни органи ЕСМА. До сега има 11-12. Очакваме процесът, броят им да се увеличи на 80-90. Пазарът променя своята структура като цяло. Говорим като с момента за едно изпълнение, което се е случило преди няколко месеца. Добре е да мине 12 месеца, за да могат да се съберат надежни данни. А така или иначе, стоеността на този доклад няма да се обесцени, защото той ще бъде минимално засегнат от а, новите данни. Нещо друго, свързано с въпроса за заобикалянията. Нямаме информация за такива случаи. Така ли, че когато искате да извършите сделка, вие ще намерите най-изгодния начин да го направите. Що се отнася до късите продажби, има само един начин да се направи и ние искаме краткосрочната забрана да бъде обвързана с дефиниция както и дългосрочната забрана и да има един по, ам, приобхва, един по, при, една по-приобщаваща концепция. Не искаме да се допуска евентуално заобикаляне на правилата посредством търгуването с деривати, дерива, деривати. Относно праговете, ако отворите на страница 39, където е таблицата, там има прагове и се посочва значителното спадане на цените. Виждаме, че за дяловете говорим за някакви прагове, които съществуват и за това не искаме да се променят. Относно дълговете нямаме на някакви доказателства в момента, защото регламента не се използва в тази връзка. Доказателствата са свързани с имперични данни, които са включени в доклада и се посочва, че за държавните дългове праговете може и да не се отнасят. Относно централния механизъм за прозрачността, нещо по посочено господин Фербер и финансирането му, ние казваме, че може да има някакви ползи от същото на централна система, но въпросът е как ще се финансира тази система, какви ще са оперативните последици при изграждането на такава система. Ние казваме, че може да има някакви ползи, но може да се наложат много <laughs> повече действия, които няма да оправдаят анализа на костите на разходите и ползите и няма да има а, значително намаляване на разходите за докладване. Има и други а, въпроси. Защо смятаме, че а, дефиницията за 10 за поддържане на пазара трябва да бъдат оставени така както е в а, МИФИТ и в МИФИР? не трябва да се променят. Концепциите са различни, защото и обхвата на МИФИТ е по-широк а в регламента за късите продажби се говори за изключенията за забрана за късите продажби, т.е. целите са различни и е добре дефинициите да не се променят. Това е. Мисля, че отговорих на повечето въпроси, но ако съм забравила нещо, нека да а, попитам за уеднаквяването на а, двата списъка с изключенията и другия. Да, има различия. В същото време трябва да кажа, че за списъка с а, изключените дялове получаваме информация от националните компетентни органи. Имаме а, дълга времева рамка и първо трябва да направим това, което е необходимо, преди да започнем да мислим за по-чести действия така или иначе, ние искаме да се създаде прозрачност за маркетмейкерите, така че действията да се извършат възможно най-бързо. Благодаря ви, благодаря. Въпрос към комисията. Какви са вашите планове? Въпросът е много лесен. Благодаря. Трябва да уточня нещо в отговор на въпроса на господин Ламбер исках да посоча тук каква е статистиката. И тя е интересна, защото в член 23 има ограничения, които са се прилагали до по отношение на дяловете, когато има значителен спад при дяловете. На страница 101 от доклада на ЕСМ се посочва, въпреки че ние сме из, а, а, контролирали праговете а, и се наблюдава 7% при доходността, ние въпреки, че, е, въпреки това, националните компетентни органи не са приложили забраната. Трябва да кажем, че първоначално ние смятахме, че когато прага е нарушен и доходността се увеличава, цената намалява, т.е. забраните ще бъдат прилагани автоматично, ако национално компетентни органи не са го направили. Това е емпирична бележка и трябва да се види защо националните компетентни органи не са приложили тази забрана и те не са я прилагали, защото те са знаели каква е причината и са счели, че не е необходимо. Те са знаели, че няма никакъв проблем, че няма друго събитие на пазара, което да обяснява спада и за това не са приложили забраната за късите продажби. Нещо такова трябва да бъде проучено много подробно преди ние да изразим нашето становище. Относно нашите планове. Ние сме изпратили мандата, защото бяхме загрижени за ликвидността и за прилагането на изключението за дейности за поддържане на пазара. Приветстваме заключението на ЕСМА, че трябва е, да се прилага това изключение за членове на платформите в Европейския съюз. И тогава може да се прилага това изключение за дейности за поддържане на пазара, защото тогава може да се гарантира ликвидност. няма нужда веднага да се инициира законодателен процес. Ние ще работим в тясно сърцето с ЕСМА по този въпрос. Харесва ни предложението на ЕСМА, че ако сте маркетмейкър и ако запазите къса продажба за дълъг период, вие <clears throat> не действате на пазара, вие просто държите вашата позиция, няма нужда да се уведомява пазара, да се уведомя светните органи. Нека да се фокусирам върху а, основните неща. А, изключението за дейността за поддържане на пазара. Трябва да кажем, че се изисква а, членство в една платформа на пазара и ако държите позиция за по-дълъг период от а, време, а, трябва да уведомите а, за това. Ам Надявам, че ще го постигнем без законодателни изменения. Не мога да ви гарантирам, че ще можем да месим и този въпрос в работната програма на комисията. Преди лятото имаме различни инициативи за стабилното финансиране, за включването на МСП в дадени списъци. Има много ни на това на законодателната дейност и е добре да има по-прагматичен подход, за да се изясни този въпрос, свързан с действията за поддържане на пазари. Това ще го обсъдим с ЕСМА. Благодаря ви. Много ясно стана всичко. Сега картината ни стана по-ясна и са необходими допълнителни данни, за да се разберат някои неща. Ние ще продължим да следим вашата работа и предлагам да ни а, държите в течение с това, което се случва в комисията по този въпрос и ние ще решим дали да подходим по законодателен начин или по друг начин, съвместно с ЕСМА да разрешите тези въпроси и да се види по какъв начин, дали на ниво ЕКОН ще се предприеме нещо, дали ще има размяна на мнение, дали нещо друго. Благодаря ви. Така приключихме с тази, с това дълго заседание на ЕКОН. Желая ви приятни и почивни дни. Следващото заседание ще е в понеделник от 3 и вторник от сутрин.